Нека да кажа, че това е съвместно заседание на ИКОН и ЛИБЕ. Ще гласуваме по консултациите за предварителното споразумение за триолог по законодателството за контрола на средствата, които влизат и напускат Съюза. Докладчиците с Мади Делво и Хуан Фернандо Лопес Агилар. Много успешно вървят консултациите, но виждам езика на тялото на Хуан Фернандес. Може би той иска да каже нещо. Благодаря. Благодаря на техническите служители, на всички, които са проявили готовност до тук да се да. стигне до компромис.